господин Салато. Извинявам се, госпожо председател. Госпожа Громберг, преждеговорившата, и друг път е взимала отношение за защита на заложниците на Иран в Ирак. Благодаря. Honorevole Suica, non... Господин Свика няма го, така че искам да направя едно съобщение по силата на 216 член параграф 4 на нашия правилник. Искам да ви информирам, че няма искане за гласуване